нените усилия. Вие решавате да се концентрирате върху две от трите основни цели промени в обществото, е, челен опит. Като член на Комисията по околна среда, аз знам пред какви предизвикателства изправя е изправена Европа, когато става въпрос за мененията в климат е, и за здравеопазването, така че тук трябва да поставим ударението. Предлагам бюджета да се промени, за да може Европейския парламент да има по-силна преговорна позиция. Бюджета трябва да се увеличи и тези 80 милиарда, за които говори парламента, трябва да бъдат постигнати. По отношение на културното наследство, аз съм съгласна. В рамките на програмата комисията дава приоритет на тази тема. Ако не се спомене културното наследство, то няма да залегне в бъдещите програми за финансиране. Както знаете, в момента има една петиция за защита на културното наследство в рамките на Хоризонт 2020 научната дейност има стойност, която се разбира сама по себе си, по своята същност, но тя има и економическа стойност. Както казах на предното заседание, културното наследство трябва да се спомене изрично, както става в предишни програми. би трябвало да се насърчават не само най-печелившите и най-награждаваните учени. Жените би трябвало, например, да имат равни възможности и равна подкрепа. Ако искаме да максимизираме потенциала на иновациите, трябва да направим нещо подобно. Освен това, би трябвало да се откажем от стария подход на така наречени места на концентрация на научна дейност, водеща научна дейност в Европа. Трябва да има равен достъп от страна на всички държави членки до финансирането. Това може да се постигне, като предложенията по Хоризонт 2020 се обединят с предложенията по иновационните части на Кохезионния фонд има региони в Съюза и въобще цели страни в Съюза, които изостават от гледна точка на научната дейност. Затова програмата Хоризонт трябва да се действа. Съюза може да извлече полза като се създаде по-голям потенциал за иновации. Аз приветствам работата на Ема Макларкин и очаквам да чуя какво ще кажат и другите докладчици в Сянка. Благодаря. А парола ора ал Борис. Давам думата на господин Борис. również e, e, Благодаря. Господин председател, аз също съм съгласна с Ема Макларкин. Съгласен с Ема Макларкин, с нейните предложения. Аз съм автор на три становища в комисията Юри. И във връзка с образованието бих искал да добавя, че е особено важно, когато става дума за проекта Хоризонта 2020, да потърсим синергия с програмата Еразмус 4. Това е особено важно, защото третата степен не е включена в, в Еразмус за всички. И затова необходимо е ние да погледнем по-внимателно и анализираме всички нива на образованието. Интеграция, идентичност, синергия в, в рамките на програма Еразъм за всички. Колкото се отнася до високото качество на науките изследвания, необходимо е да се обърне внимание на инвестициите в научните изследвания. Неодавна приехме доклади във връзка с стратичното образование, но за жалост действията, свързани с помощта за дидактичната и научно-изследователската база все още не са достатъчни, така че да може университетите да използват тези средства, за да подобрят обучението. И накрая въздействието на Horizon 20, Хоризонт 2020 върху третите страни. Също както Erasmus Mundus и програмата Мари Кюри трябва да се вземат на въоръжение на тези инструменти, включително и взаимното признаване на докторските степени. В бъдеще програмата Мари Кюри а, а между другото, тази програмата ще бъде преименувана на моминското име на Мария Кюри, ще бъде Мария Склодовска Кюри, защото, както знаем, тя се оженва по-късно за Кюри и приема неговото име. Това между другото. също трябва да се осигури подкрепа на триъгълника на знанието, за да може да се използват средствата от наличните фондове и се помогне, подпомогне сътрудничеството между университетите. научните постижения на университетите също така трябва ефективно да се използват в стопанството. И последното, което искам да спомена, е следното. А то може да се финансира от рамковата програма за първи път е в областта на, на хуманитарните и социални науки и научните изследвания в тяхната област ако разгледаме социалните предизвикателства, виждаме много от тях са свързани с здравеопазването, продоволствието, обществения транспорт, сигурността и така нататък. И мисля, че трябва да се подчертае, че цялата тази област на хуманитарните и социални науки е подценена и трябва да вземем предвид всички дейности в тази област, защото прилагането на постижението на тези науки може да ни бъде от голяма полза. Тоест не трябва да обръщаме внимание само на, на техническите науки, а също така и на хуманитарните дисциплини. Заедно с Ема Маклакин, сме готови да продължим да работим в тази насока. А сега давам думата, казва председателят, на следващият желая да се изкаже. Аз съм напълно съгласна с преждеговорившите и с голяма радост установявам, че хуманитарните науки представляват неразделна част от този доклад. Елемент, който беше подчертан от тези, които говориха преди мен, елемент, който ще бъде включен в рамковата програма Хоризонт. Колко стават, колкото до иновациите, Необходимо е да се каже, че те трябва да имат практическо приложение и това се отнася и до хуманитарните науки. Иначе ще бъдат обесърчени всички, които работят в тази област. И в резултат на това те няма да бъдат да кандидатстват за участие в тези програми. опитът показва, че е особено трудно дори е, за многодисциплинарните програми да получат средства от европейските фондове. Сякаш хуманитарните науки не са част от нашите усилия за научни изследвания. така както ги разбираме днес и мисля, че тук трябва да се действа. Вече съм отправила въпрос към комисията. Питам как тя възнамерява да реши тези проблеми, кои... проблемите свързани, например, с културното наследство. И говоря за, не само за литературата, за киното, но също така подкрепата, която трябва да се оказва на всички дейности, свързани с, примерно, научните изследвания, които се провеждат в университетите – които могат да помогнат на, за опазването и познаването на европейското културно наследство, което за жалост не получава достатъчно средства, а това, което получава е от съответните Министерства на културата. Мисля, че е необходимо също така да се отделят средства на университетите, където се правят научни изследвания Тоест, Европейския съюз по този начин може по-добре да използва наличните средства. Един от основните ресурси на Европейския съюз е неговото културно наследство. Именно по тази причина е необходимо да подкрепим тези усилия. Разбира се, научно-техническите изследвания се насърчават не само у нас, а насърчават се навсякъде по света. Но специално внимание, пак сега, трябва да се обърне на културното наследство. Съгласен съм с много от заключенията в доклада. Но не знам дали в стратегическият хоризонт се предвижда координиране на усилията в европейското пространство на научни изследвания. Кога става дума за допълване на рамковата програма, не знам дали не трябва да вземем и това предвид и да добавим един подобен раздел в програмата. Искам да постави още един въпрос. Не разбирам как ще се създаде тази агенция. А, направо не разбирам каква ще бъде нейната роля – е, освен Европейският е, е, научно институт за технологии и иновации, каква ще бъде тази агенция? Защото ако разбирам добре, става дума за политика в областта на комуникациите, но а, какъв ще бъде, каква ще бъде тази организация, как ще бъде тя свързана с МОД, Разбира се, някои е, средства могат да бъдат отделени за един, един нов институт, е, който да ги използва. Но е, ще имам възможност да обсъдя този въпрос с докладчика и съм сигурна, че ще стигнем до единодушие по отношение на проблемите на културното наследство. Сигурна съм, че ще може да възстановим мястото на хуманитарните науки, място, което те заслужават, наред с иновациите и техническите науки. Благодаря, казва председателят. Сега вали Коста. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и както и последната изказала се подчерта, Комисията по въпросите на културата, трябва да погледнем нещата по-широко. Не, трябва да приемем становище, което да взима предвид и другите възможности. Защото ако погледнем кохезионната политика, виждаме, че културната компонента в нея липсва и в годишните доклади, къде ли не, културата и образованието ги няма там. А, а за да са там, необходими са повече средства. Тук се говори за социалните предизвикателства, за висококачествените научни изследвания и така нататък. Това са се достойни цели, но трябва да имаме средства, за да ги постигнем. Необходимо ни не само така общи, не само общи позовавания на тези цели, а и нещо по-конкретно. Имаме една голяма програма за, научно, за, за културното наследство. Имаме средства отделени за нея. За опазване и пропагандиране на научното наследство, на, на културното наследство. Е, необходимо е да видим къде са допирните точки тук с научните изследвания и таванът, съгласно Лисабонския договор, се отнася до всички политики е, културната политика трябва да бъде поставена, така да се каже, в центъра на нашите усилия. Има, разбира се, някои аспекти, развитие на цифровите е, методи и други. Е, проблеми, които като че ли се губят между много други не толкова важни въпроси. Трябва значи по-категорично да настояваме, примерно за място на културата в регионалното развитие, културното наследство в различни части на Европа, как примерно се преместят от място на място творбите на изкуство и произведенията на изкуството и как може да се осигури тяхната по-голяма мобилност. Може би трябва да погледнем малко по-сериозно по същество и 90 милиона евро, 90 милиона евро, с които разполагаме, с една сериозна сума, която трябва да се използва правилно. Необходимо е да се помага и на малките и средни предприятия в областта на културата странно е, че не се споменават никъде изкуствата, творчеството. Не трябва да забравяме възможността а, да насърчим и тях. Благодаря, госпожо Коста, казва председателя. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Макларке за този доклад, защото той е изключително важен културния и спортния аспект наистина трябва да бъдат вградени в цялостната програма. Не сме много доволни от подпомагането на научните изследвания в областта на културата и културното наследство. Хуманитарните науки а, имат нужда от иновации и подновяване. техническите изследвания, културното наследство, социалните измерения на всичко това. Това е много важно. Медиите също имат нужда от нови комуникации, нови предизвикателства се изправят пред обществото за културата. Тук мисля, че твърде малко изследвания се правят за взаимната обвързаност между класическите технологии, общите науки, майките на сегашните клонове на науката. Така, научните изследвания и развойната дейност в социалната сфера, в културата има много взаимни връзки между всички тях нови технологии трябва да бъдат подпомогнати, да бъдат развити и прилагани, разбира се. Защото всичко това касае също и медиите, освен изброените до тук. Културните изследвания, изследванията в областта на културното наследство, новите технологии а, по помагат за това, разбира се, за да можем да реагираме. Например, а, дискусиите по авторското право това е нещо, което също предлага много опции, много структури, много нови модели, за да се развива добре. Благодаря. Кели има думата. Благодаря много. Мисля, че беше дадено едно много добро обобщение на рамковата програма за изпълнение на Хоризонт 2020 културния аспект предполагам, че ще поеме част от елементите на промишления сектор и ще, по този начин ще се възползваме по-добре от големите възможности при това съчетание. Бяха споменати отделни елементи, които са изключително важни, като културното наследство, като дела на жените в науката, а също така и някои елементи, които трябва да се включат, като например спорта. Мисля, че имаме сега една възможност да подпомогнем изследователската дейност в, в, в приноса на спорта и активния начин на живот за добруването на обществото. Това означава, че ще можем да поправим някои от дисбалансите, които съществуват в обществото. Аспектите, здравните аспекти също имат много голямо значение. Различни лобистки групи търсят подкрепа, търсят финансиране, за да намерят лечение за една или друга болест, за едно или друго страдание. И мисля, че трябва да се концентрираме повече върху научните изследвания във връзка както с лечението, така и с профилактиката профилактиката, разбира се, не означава, ако я е, а, финансираме нея, че трябва да забравим за финансирането на самото лечение. Какво се случва в обществото в момента? По-голяма степен на участие в различните видове спорт, както сред мъжете, така и сред жените, слава Богу, но от друга страна а, увеличаване драстично на затластелите хора, което води до отсъствие от работа, от, от социални проблеми. Ето това е също една област, в която много повече може да се направи. Трябва да постави много по-силно ударението върху инвестициите за научни изследвания във връзка с приноса на спорта, който може да бъде реализиран по отношение оздравяване на хората, по отношение здравният им статус и здравословния начин на живота. И мисля, че тук има една възможност за нас да направим много. И ако направим достатъчно, да се справим с много от предизвикателствата в социалната сфера, като например социалното, а, социалната изолация. Ето защо профилактиката и превенцията са нещата, които трябва да ни занимават много повече, отколкото а, влагане на усилия само в а, а, преодоляване на последствията трябва да дадем повече възможност на хората да участват в търгове за финансиране за научни изследвания, за създаването на едно по-активно, по-здраво и по-креативно общество. Така ще преодолеем много от проблемите, свързани с здравето и с продуктивността в работната сфера. Благодаря ви. Благодаря, Санчес Шмидт. Благодаря, господин председател. А, искам да благодаря на а, Ема Макалкин за нейния доклад а, и за това, че повдигна някои много важни въпроси. Ние сме именно тук, за да даваме въпроси. Искам а, да се спра на една стратегическа цел във връзка с ефективността. Защото трябва да стигнем до конкретни предложения за конкретни действия по отношение на тези стратегически рамки за научните изследвания и иновациите, върху които работим. Подготвяме ги за следващия период от 2014 до 2020. А, това е част от програмата на нашата комисия по въпросите на културата и образованието. Необходимо е в тези рамки да включим научните изследвания, университетското образование, въпросите на стопанството, а също така и развитието на регионите, използването на регионалните фондове, които са извънредно важни, имат много голямо значение. Те могат да бъдат много полезни за развитието включително и в области такива като опазването на околната среда. Необходимо е също така да предложим възможности за сериозна основа за постигане на по-добри научни изследвания, за по-качествено образование, защото тук става дума, разбира се, за научните изследвания, иновациите и в промишлеността научни изследвания в областта на образованието също така. Трябва да включим в тази рамкова програма и културата, а също така и образованието, да използваме всички средства, с които използва, които, с които разполага Европа, за да могат да се постигнат тези цели. Напомням още веднъж, регионалната политика, която е особено важна и може да бъде много ценен инструмент. Но необходимо е да се интегрират проблемите за иновациите и научните изследвания в рамковите програми, по които ще работим тази година в нашата комисия. А научните изследвания иновациите трябва да се включат и в други програми, например Еразъм за всички. Тоест, е, тези елементи трябва да бъдат включени във всички наши дейности, не само в научната област. И разбира се, когато говорим за научни изследвания, развитие и иновации, винаги като че ли мислим най-напред за науката а, и техниката, но не трябва да забравяме хуманитарните науки, културното наследство, економико-социалните въпроси. Е, е, е, развитието на цифровите средства, които, както знаем, стават все по-важни, а също така и културното измерение и на индустрията на творческите усилия, която е особено важна. Не трябва да задава на страна и туристическата индустрия. Искаме да осигурим добавена стойност на европейския, към европейската туристическа индустрия промишленост. Вчера разговарях с представители на големите предприятия, които смятат, че това, което предлагаме в областта на научните изследвания и иновациите, понякога е трудно се използва поради неговите сложност. И затова отпуснатите средства не винаги се освояват. Тоест трябва да направим нещо повече, за да направим по-достъпни нещата, които предлагаме. Благодаря. сега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 се движи във вярната посока и заслужава нашата пълна подкрепа. Разбира се, като говорим за Хоризонт 2020, могат да се кажат много неща, но може би ще е по-мъдро да създадем добавена стойност като качество. Това, разбира се, никой от нас сам не може да го направи. Няколко коментара. Тази програма се опитва да създаде европейска добавена стойност в сферата на научните изследвания и разбира се, това е свързано с стратегията Европа 2020. Не трябва да се забравя, че научно-изследователската дейност и образованието се развиват ръка за ръка, а понякога това като че ли го пропускаме. В комисията ИТРЕ трябва да има повече сътрудничество, ако искаме да създадем една по-здрава връзка между научно-изследователската дейност и образованието. Много е важно – да изработим това становище за комисията ИТРЕ, надявайки се, че сътрудничеството между нашите две комисии ще се укрепи. Този проект като такъв всъщност е един от най-големите финанс... финансиращи инструменти. Около 5% от цялото финансиране на научни изследвания в Европа. Разбира се, тази програма има своята много важна роля. Тя може да подпомогне развитието на множество други малки програми и по този начин да се създаде онази критична маса, която е необходима за развитието. Комисията предлага около 80 милиона за хоризонт 2020. А от съвета получихме а, получихме а, така ремарка, че а, би трябвало да се намали сумата на 60 милиарда. А, знаем, че не сме много напреднали в сферата на финансирането днес а, добавената стойност, която очакваме да бъде резултат от Хоризонт 2020, няма да може да бъде осъществена с такова намаление на бюджета. Разбира се, всички ние знаем, че живеем в трудни времена в момента. Но ние трябва да вървим напред и за това трябва да инвестираме в научно-изследователската дейност и образованието, защото без тях ние няма да можем да си върнем парите, които сме вложили във всичко друго. Научно-изследователската дейност и образованието могат да гарантират растеж и добавена стойност за Европа. Това трябва да го осъзнаем и да го под, да подкрепяме такива проекти. Като цяло, можем да кажем, че ако държавите членки искат да намалят сумите за финансиране по някаква причина, се надявам, че няма да има бю... намаления на бюджета в сферата на най-важните полета за научно-изследователска дейност. Освен това, ние имаме нужда от повече ресурси и за фундаменталните изследвания. Разбира се, мога да коментирам и по останалите части на доклада, но те бяха споменати от другите колеги. Иновациите, хуманитарните науки – трябва да заздравим връзката между всички тях. Както вече беше казало, за това, е, казано, за това няма да влизам в подробности. Това, което господин Кели каза, също е много важно. Спорта може да ни помогне много за преодоляване на съвременните предизвикателства в обществото. Аз говорих и за връзката между научните изследвания и образованието. Ние трябва да инвестираме в научно-изследователската дейност в сферата на спорта, за да може той да навлезе и в най-ранните етапи от човешкия живот. Вярно е, че напоследък се появяват заболявания, а, кои в все по-голям мащаб свързани с а, затластяването и поредица от други а, заболявания, свързани с лошия начин на живот, неактивния начин на живот. Ето защо спорта може да ни помогне много. Не трябва да се правят научни изследвания заради самите тях, а за да създадем ползи за гражданското общество в Европа. Като цяло, господин председател, не знам дали моите коментари можаха да допринесат нещо положително за доклада и за нашата дискусия, но моята колега госпожа Макларкин върви в правилната посока и аз съм готов да я подкрепа. Надявам се, че коментарите ще и помог... моите коментари ще и помогнат в работата. Мисля, че трябва да сме твърди, когато дискутираме тези въпроси в съвета. Благодаря. Цеура! Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията, господин Риев. Ако искате да се изкажете, естествено, не е задължително. Uh, Благодаря за тази възможност. Много се радвам да съм тук сред вас. Благодаря на всички депутати за изказванията. Благодаря на докладчика за отличната работа. Както знаете, Хоризонт 2020 като предложение има три основни цели. На първо място откликва на економическата криза, която е предизвикателство за всички нас. На второ място това е един откровен опит да се прехвърли ударението в рамките на научната дейност към тези области, които са свързани с европейските граждани. И тук това се отразява в темата социални предизвикателства. И накрая тази програма е много по-радикална спрямо програмата от преди 10 години. Виждате какви програми има. Настоящата рамкова програма ясно се опитва да укрепи позицията на Европейския съюз в рамките на науката, развойната дейност и технологиите. Това се прави чрез стълба за науката. Много коментари бяха направени в хода на изказванията. Вероятно няма да засегна всички тях. Ще направя няколко бързи бележки. На първо място елемента за МСП. Той беше подчертан. Настоящото предложение говори надълго и на широко за важността на малките и средните предприятия. Имаме специален инструмент. Това е инструмент, който е насочен по-скоро към пазара, към улесняването на иновациите, тъй като малките седните предприятия се интересуват по-скоро от пазара. 15% от бюджета, свързан с индустриалните технологии и лидерството, ще се изразходва за МСП. Имаме подкрепа чрез е, програмата Eurostars за МСП и за иновациите. Освен това се опитваме да улесним достъпа на МСП до рисково финансиране чрез платформата наречена платформа за дългове и капитал. Имаше нещо подобно повдигнато като аргумент от бившия евродепутат господин Рикман. Никой не спорва, че рамковата програма трябва да се основава върху финансирането на челния опит на съвършенството. Но така или иначе вече има подкрепа за тази дейност. Ако видите участието, ще видите, че то е на широка основа. Ще видите, че има конкретни мерки. Има една програма, наречена IISS Social Challenge. Тя се занимава най-вече с обвързването на центровете на челен опит с университетите, с предприятията, дава подкрепа за националните експерти. Това са конкретни дейности, които аз мога да дам като примери. Те се появиха след усилена дейност в края на миналата година появиха се и като резултат от междинната оценка на седмата рамкова програма. По отношение на културното наследство, не мислете, че няма да има финансиране тук по силата на Хоризонт 2020. По своя характер, законодателните актове са много кратки документи, те покриват много различни области на финансиране. В Хоризонт 2020 има много възможности за финансиране на проекти, свързани с културното наследство. Има различни организации, които осигуряват финансиране, например Европейския съвет за научна дейност. Тук навлизам в технически подробности, но има един раздел 1.3.5. Там се дава възможност за създаването на нови бизнес възможности, включително и за съхраняването на е, европейски места с е, културно-историческа стойност. До известна степен Хоризонт 2020 и политиките за подкрепа на Европейската област на научна дейност са неразривно свързани. Хоризонт 2020 има за цел да подкрепи младите учени, така наречените за други на Мария Кюри и така нататък. Не трябва да забравяме, че имаме и тук подчертаване на участието на различните политики и действия. Тяхната цел е да се създаде по-голямо разбиране за научната работа, водеща до еволюция в Европа. Хоризонт 2020 разглежда участието на половете в всички програми. Говори се за установяване на равновесие между участието на мъжете и жените и никой не отрича, че тази тема е създавала проблеми в миналото. В оценките на шестата рамкова програма и междинната оценка на седмата рамкова програма се споменава този елемент. Ще видите, че комисията прави тук ясно изявление, че тази тема е важна. Тук става въпрос за трудовия пазар в Европа. Така или иначе. Е, програмите с участието на различните полове ще се учат, когато се определя безвъзмезната помощ за тях. Доклада за наблюдение, който публикувахме наскоро, установи, че има 160 страни, които участват в рамковите програми. Хоризонт 2020 продължава да насърчава това участие с една малка промяна. Финансирането ще бъде по-достъпно за участие на хора от по-бедни страни и хора, които предоставят нещо изключително държавите членки чрез съвместни дружества и предприятия от трети страни ще могат да кандидатстват. Бюджета беше споменат, благодаря за подкрепата. Никой не смята, че разискванията в съвета ще бъдат безпроблемни. Тази сума се появи чрез подробен анализ на обстоятелствата от страна на комисията. Вашата подкрепа е добре дошла. Естествено. Споменахте връзката между образованието и научната дейност. Е, това е нещо, което се подразбира в Хоризонт 2020. Спорта беше споменат. Приемам аргумента, че тук би трябвало да се подсили текста. А по отношение на предизвикателствата върху здравето и здравеопазването, нанотехнологиите, биотехнологиите и тяхната връзка с спорта, трябва да кажа, че научната дейност и спорта винаги ще бъдат обвързани. И накрая, по отношение на обществените предизвикателства, там се засягат различни социални теми и те се обързват с спорта. Мисля, че така отговарям на всички въпроси. Благодаря ви за този първи обмен на мнение. Колегите могат да кажат нещо за EIT. Благодаря. Искам да благодаря. Председателя прекъсва. Бихте ли се представили? Разбира се, искам да благодаря на госпожа Палиадели по въпроса за фундацията EIT. Аз съм от комисията. Фундацията EIT е независим орган по силата на частното право. Целта на тази организация не е да харчи средства, а да ги набира – Целта не е да се допълва тук бюджета на така наречените КИКС, а да се подкрепи познанието и интегрирането на така наречените тригълници на познанието. Фундацията започна своята работа, в момента се определя работната програма – Какво може да прави тази фундация? Може да подкрепя таланти, студенти, да подкрепя обучението. Мисля си, че така давам яснота по вашия въпрос. Благодаря на комисията. Сега ще дам думата на госпожа Макларкин, в случай, че тя иска да каже няколко заключителни думи. Благодаря, уважаеми колеги, за всички изказвания. Ще се опитам да съм кратка, защото вече доста дълго говорим. Темата е много важна и виждаме, че вие сте ангажирани. Чухме някои отлични аргументи, жените в обществото, земната връзка между различните програми, е, обвързването на Erasmus е, в рол с всички области, как да подкрепим е, научната дейност, Думата взаимна обвързаност беше думите взаимна обвързаност бяха казани от госпожа Ферхеген. Трябва да има достъп до финансиране. Както каза и колегата Смит. Трябва да гарантираме, че се създава нещо ново, че има някаква полза, както каза господин Такола. Искам да уверя колегите, че ще положа всички усилия сектор на културата да се вземе предвид и това трябва да стане и да е разписано ясно и недвусмислено. Лесно е да се каже, то се подразбира, но би трябвало културата да бъде идентифицирана като приоритет. Така че благодаря на всички. Благодаря. И двата проекта ще бъдат представени през месец май. Ще имаме гласуване през е, юли. Така приключваме работата. Днес ще имаме и изслушване, естествено. То е обвързано с темата определена на бъдеща програма на Европейски съюз за образование и младеща. Много важно изслушване. Всички са поканени да участват. Така отиваме към точка 6 от дневния ред, която е свързана с а, едно предложение за изменение на директива. Директива 2003-98 относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Целта на това предложение е да се създадат общи рамки за начина по който обществените организации публикуват своята информация, трябва да се справим с дискриминацията. Тук комисията смята, че директивата трябва да се промени, би трябвало да има право на повторно използване на всички данни от обществените организации. Те трябва да се архивират. Тук се включват и библиотеки, музеи и така нататък. ИТРЕ ще има представяне на своя документ през юлия, ще има гласуване през септември. Нашия докладчик е госпожа Ферхаян. Е, ще има представяне на документа през май, както ви казах, ще гласуваме през юли. Комисията ще направи и представяне. Сега давам думата на докладчика. Благодаря, е, господин председател. Най-напред искам да използвам да, тази възможност, за да благодаря за възможността. Бяха споменати главните точки на проекто директивата. Въпрос е как ще измерваме начина по който тази информация се предоставя на публичния на сектор. Става дума за библиотеки, обществени библиотеки, музеи а, и архиви. А, и тук съществуват някои безпокойства. Не само поради културните събития, като операта, балета, театъра и други, но също така защото тук става дума за университетски библиотеки, архиви и други, които също трябва да бъдат на разположение. трябва да се ограничим в разширяването на обхвата, защото иначе се сблъскаме с редица проблеми. Има проблеми с съвместното финансиране на проектите и затова смятам, че е особено важно именно това да не бъде включено в нестоящата директива. Добре, да изчакаме резултатите. Защото когато става дума за произведения, които, чието срока на чието авторски права е изтекал, възникват много проблеми. независимо от това дали става дума за писмени творби или за такива, които са предначени за предаване по радио или по телевизия. Тук възникат проблеми връзка с използването на документите, как да се плаща за подобни услуги, дублиране, целта, цената на размножаването, и разпространяването на тази информация. Трябва да изхождаме от разходите, които публичните органи трябва да направят, за да направят тази информация достъпна. Необходимо е също така да видим какво струва осигуряването, примерно, на машинен прочит е, или предоставянето на информацията по друг начин. Не трябва да се добавят допълнителни разходи, разходи за персонал и така нататък. И комисията, като разглежда оценката на въздействието, може би не е достатъчно добре оценила какви разходи ще трябва да направят публичните органи и организации, за да направят тази информация достъпна. ако информацията се разпространява по електронен път, разбира се, нуждите от персонала ще бъдат по-малки. ако видим какви са разходите и ползите и как да се изчислят, да, трябва да бъдем много внимателни. Истина е, че тази информация трябва да бъде на разположение, но трябва добре да си направим сметката предварително, за да видим как ще бъдат платени разходите, за които става дума. Има в някои ограничителни мерки, които директивата предвижда. Те трябва да бъдат е, разгледани наново. Колкото до музеите и архивите, където става дума за цифровизирането на книги, например, и усилията да се привлекат частни инвеститори и партньори. Ако не направим това, те трябва да бъдат, те трябва да бъдат осигурени техния достъп за определено време, иначе те няма да дойдат и да участват в тази работа. Необходимо е музеите да могат при в процеса на цифровизацията, така да кажа, да получат нещо и по някакъв начин да възнаградат и частните инвеститори, които биха искали да участват в тази работа. Това се отнася и за предоставянето на информация в вид, който може да бъде машинно прочетен. Трябва ясно да се каже обаче, че обществените организации не трябва да се принуждават да цифровизират всички документи или да ги привеждат в вид, който да може да бъде прочетен машинно. Но всичко, което вече е цифровизирано, трябва да бъде публично достъпно. Трябва да се каже, че това, което е годно за машинен прочит, обикновено струва доста скъпо. Така че трябва да внимаваме какво изискваме. Трябва да се направи критичен анализ от някакъв независим орган. Независим орган, който да има регулаторни правомощия. Е, и да може да решава каква е, е съдбата на молбите, които се подават. Това обаче не трябва да доведе до създаване на допълнителни административни структури. А, ако можете да говорите малко по-малко близо до скоростта на светлината, ще може по-лесно да ви се превежда вече има възможности за критика и новите независими органи в някои случаи отиват твърде далеч. Въпросът е как трябва да се създават тези нови независими органи, но това трябва да решават самите страни членки, тъй като той е въпрос на субсидиарност. Необходим се <coughs> необходими са арбитри, които да решават тези проблеми. Не трябва да се диктува какви и колко да бъдат тези нови органи. защото обществените средства трябва да бъдат на разположение на обществеността. И това трябва да се вземе предвид, когато се преразглежда директивата. Благодаря, казва председателят. Следващият. Благодаря. Благодаря, Сабине. Мисля, че много бързо ще стигнем до споразумение по този доклад. Не мисля, че имаме големи различия. Има някои въпроси, обаче по който е необходима по-голяма яснота. Например, шести член. Защото от една страна се казва, че не трябва да се търси печалба. Правилно е това. Но от друга страна се казва, не се казва как ще бъдат посрещнати разходите. Така че пред проектът, който ни предлага комисията е прекалено ограничителен предвижда прекалено много ограничения. Там, където става дума за музеите, архивите и библиотеките и техните разходи и за това как те да покриват разходите си, например. Говорим за публични организации, публични институции. И каква е разликата между една обществена библиотека или архив и други обществени институции, които имат твърде ограничени възможности да възстановят разходите си. И затова питам се, какви, каква част от допълнителните разходи би могло да, биха могли да се възстановяват? И когато става дума за допълнителни органи, не знам за какво точно, какво точно се има предвид, но не мисля, че трябва да създаваме допълнителни органи органи. Имаме органи и по надзора на конкуренцията и други, така че нали са необходими нови, но страните членки се пак трябва да решат какво точно, какви точно органи да създадат и в какъв вид да ги, да ги учредят. Тоест, съгласен съм с повечето това, което Сабине каза. И както посочих в началото, сигурно съм, че много бързо ще стигнем до приемливо, разумно решение. Благодаря. Сега думата има а, госпожа Шаки. Благодаря, а, а, господин председател. Благодаря, Сабине. Може би поради скоростта и липсата на адекватен превод. Е, чух повече за а, разходите, но не и за ползата. А, каква ще бъде ползата за културата и образованието? Мисля, че можем да бъдем амбициозни а, по този въпрос. Е, мисля, че е особено важно нашата комисия в Европейския парламент е, да включи повече културна информация и проблем, въпроси за научните изследвания е, в е, директивата, защото тази информация вече се финансира от публични фондове и си струва приходите да бъдат получени от тях. Има редица неща, с които не съм съгласна. Мисля, че е важно как да разглеждаме понятията разходи и ползи. Примерно връзката между университетските изследвания и университетските издателства. Много издателства имат авторски права върху това, което издават, след това направо продават тези, тези творби и след това авторите трябва да плащат абонамент или други разходи да, да да правят, за да имат достъп до собствените си а, е, публикации. Тъй като обществото плаща за създаването на нова информация и след това плаща и на издателите, трябва да видим как е, тези неща могат да се уредят е, по по-добър начин, за да има едно по-гладко функциониращо информационно общество. Има натрупан положителен опит от е, водещите институти, Масачусетския технологически институт в САЩ, който има положителен опит в свързването на хиляди зрители в публични лекции на неговите професори. Също има, има и фундацията за открито знание, така наречената Open Knowledge Foundation – и трябва да видим как да използваме този опит за създаване на по-добри образователни а, материали. А, университетът в Делт в Холандия, например, има богат опит в областта на управлението на водните ресурси, а, които могат да се използват, разбира се, в, в, например, в африкански страни. А пък опита от тези, които прилагат тези научни постижения на практика може да бъде използван и отразен в моделът, как този модел се използва в Холандия и как може да се използва при различни условия. Има редица възможности за разпространяване на културна информация. Съби не спомена музеите, културните институции. Има богат корпус от културни знания в Европа, който в момента не е достъпен на широката публика и трябва да осигурим достъп до него колкото може по-пълно. Е, въпросът е също тези, които ще имат достъп до тези културни достижения, какво ще правят с тях за нас е трудно да предвидим как обществеността, как хората ще използват открито достъпната информация, но опитът в други сектори, например отварянето на информацията за метеорологическата информация, транспортната информация и прочие, наблюдаваме видове поведение, които не бяхме очаквали. Примерно, програмистите създават създават програми, които в реално време предвиждат транспорта. Човек поглежда кога му идва автобуса, няма да трябва да чака, след като знае кога да отиде на спирката и така нататък. Значи всички инициативи за открита информация трябва да бъдат подкрепени. Нека не създаваме нова бюрокрация, да търсим най-прекия път към целта. Благодаря. А сега а, Калада. Благодаря, господин председател. Благодаря за изчетърпателността на този доклад. Искам нещо мъничко да добавя или по-скоро да настоя на факта, че съществува. Не мисля, че създаването на още един а, надзорен орган е, е добра идея. Първо, страните членки, почти всички вече имат подобни органи, национални органи, които функционират не зле. И е, е до сега правителствата са били достатъчно разумни да не се намесват в тази работа. Но тези инструменти вече съществуват и затова а, а, искам да кажа, че съм против създаването на европейски орган, който да играе ролята на арбитър. Той би бил прекалено бюрократичен а, и това е доказано те, и в правната област, и в а, други европейски области, където подобни органи съществуват. А сега а, представителите на Европейската комисия. Не мога да произнеса името ви, съжалявам, няма да се, да се опитвам. Имате думата. Благодаря. Светнам се наричам и съм а, ръководител на звено в а, Генерална дирекция комуникации и медии. Ясно е, днес, че много от въпросите, които бяха повдигнати днес, а не могат да бъдат разрешени само с разясняване намеренията на комисията. Това означава, че очевидно нашето предложение не е било изчистено от към яснота, но законодателната процедура в която сме ангажирани, ще помогне допълнителното изясняване на различните теми, които бяха повдигнати от преждеговорившите. Аз бих искал да подчертая един по-широк аспект, който беше засегнат от госпожа Шарк да, това е пакет, а, а, отворен пакет от данни в сферата на комуникациите. Комисията има своя собствена информация и тя е единствената институция, която прие такова решение да отвори а, пакет от данни за обществото. И това се превърна в едно цяло движение, както всички знаем. Всички а, участници в него искат да има достъп до цялата информация в най-различни сфери, която и без това е събрана от публичните органи и институции за повторна употреба. Тук има няколко централни въпроси. Нашето изследване економическо показа, че ако се иска такса за ползване, наистина има някакви приходи, но разходите са твърде по-големи и не си струва а да се налага такава, макар и малка такса. И ако публичните органи търсят а, начини да а, имат повече приходи, едва ли това е най-добрия начин. А, в това ще навлизаме и по-нататък в подробности и ще изчистим правилата, които се очаква да бъдат въведени до най-голяма възможна степен. държавите членки едва ли ще се налага да създават нови органи административни, а просто могат да дадат такива функции на вече съществуващи органи с подобни функции. Да, благодаря. Госпожа Ферхайн, да, за приключващи бележки. Да, благодаря, господин председател. Мисля, че много от нещата, които бяха казани, ще мога да включа в своя проекто доклад. Ние а, на следващите си срещи с а, докладчиците в Сянка ще разискваме тези неща и ще намерим начин да ги включим. Също така ще е много добре, ако работят двете комисии, а, заедно, за да се постигне по-висока степен на яснота. Немската, английската и френската версия на а, доклада са малко неясни. Това е доста лош писмен превод и искам да помоля а, ръководството на писмени преводи да проверят превода, за да няма големи разминавания. На трите официална езика пре, превод трябва да бъде на възможно най-високо ниво и да няма разминавания между тях. Така по темите изследванията и разходите, свързани с тях. Аз съм съгласна с комисията за това, че повторната употреба на информация а, няма да повиши разходите особено много за публичните органи. Ние трябва просто да платим а, за повишаване степента на достъпност на наличните данни. Но не искаме да увеличаваме нито администрацията, нито разходите. Смятате ли, че можем да постигнем успех? Да, аз просто не исках да говоря за положителните аспекти най-накрая. Ето защо подхождам така към на изказването си. Университетите никога не, не са били възпрепятствани в своите научни изследвания. Същото се отнася и до университета в Делфт. Ако говорим а, ние, за това, ние трябва да кажем за задължението за публикуване. Това беше въведено и това може да доведе и потенциално води до а, трудности и допълнителни разходи. Едва ли можем обаче в момента да а, направим това задължително, но на доброволна основа, избирателно, могат университетите да направят необходимите, необходимото резултатите от техните изследвания да бъдат направени публични. Изглежда има лингвистичен проблем. Кой е оригиналният език? Да, ще влезем в контакт с нашия офис, за да видим къде са проблемите и какво решение може да се намери, ако има, разбира се, такива разминавания в текста. И ще направим необходимото неофициалните документи, които подготвяме, да достигнат до всички членове на комисиите на парламента, които се занимават с този въпрос. Благодаря. Благодаря. Само искам да напомня, че това становище ще се разглежда до май и ще гласуваме по него през юния. Сега точка 7. Установяване на Европейски инструмент за съседство. Политиката за съседство означава създаването на инструменти с, за контакт с 16 страни на изток и на юг от Европейския съюз. Не само економически връзки, но и мобилност, контакти изобщо в сферата на образованието, като еразмус, еразъм за всички. АФЕТ е отговарящата комисия, ще се гласува през юни, така че нямаме кой знае колко време. А, нашия докладчик а, Матула, господин Матула, ще е готов през април и през май ще гласуваме. С други думи, няма кой знае колко време а, за предложения за изменения. предлагам да започнете колкото можете по-скоро работа по своите а, предложения за изменения в момента, в който получите проекто доклада. Благодаря, господин председател. Наистина, бяха направени всички необходими изявления и искам да кажа, че политиката за съседство е най- един от най-важните инструменти на Европейския съюз. Русия също е включена като стратегически партньор. Този инструмент се предлага съфинансиране по отношение укрепването на държавните структури и за економически цели. Също подкрепя трансграничното сътрудничеството и свързването по този начин на тези държави с ценностите на Европейския съюз – за създаването на област на благоденствие и добро, добросъседски отношения по границите на Европейския съюз. В новия политически контекст от 29 на 6 бяха намалени целите за постигане. принципа повече за повече, повече усилия за повече помощ е принцип наблягащ на съвместното поемане на отговорност. Наличните средства ще са 18 милиарда евро за периода 14-20 година, в сравнение с 11 милиарда евро от досегашния бюджет. Чрез Еразъм за всички се правят плащания за 3 и за 4 годишни периоди. Култура, образование, изследвания са сфери, в които може да се направи още много, за да се подобри функционирането им, използвайки инструмента за съседство. Основният документ е доста технически по отношение разпределението на бюджетните средства. А за да бъдат обаче одобрени всички тези предложения, е необходимо Комисията по външни а, отношения да ги разгледа и одобре, одобри. Имах среща с докладчиците в Сянка и искам да им благодаря, защото ние по принцип се споразумяхме по тези въпроси. Що се отнася до мен Искам да се включи културата и образованието сред специфичните цели на инструмента за съседство, за да може да се предостави подкрепа а, за междуличностните взаимоотношения, а, както в културата, така и в образованието. Ако продължим да поддържаме едно добро ниво на финансиране на образователните проекти, това ще е добре. Ако Европейския съюз пожелая да прекрати взаимоотношенията си с определен режим в дадена държава, то трябва да има възможност да се използва инструмента за културната дипломация за тези цели. Така че предлагам те да бъдат включени в моя доклад, както съм го и направил. Крайният срок за предаване на предложенията а, за изменение е много кратък, както вие казахте, защото искаме доклада да бъде по ускорената процедура а, гласуван. Благодаря. Благодаря, господин председател. В началото, естествено, искам да благодаря на докладчика за добрата воля. И тъй като и вие почетахте, че графика на работа ще е доста натоварен, би трябвало да има добра координация. Искам да говоря най-вече за значимостта на културата като фактор във външната политика на Европейския съюз. Мисля си, че представата за Европа в чужбина не е свързана само с нашата економическа, социална политика. В сферата на културата също имаме какво да дадем. И там също може да сме привлекателни за третите страни но би трябвало да лансираме нашата култура по по-добър начин. Говоря най-вече за нашите съседи. Три коментара. Те ще бъдат и в основата на моите изменения. Първо, по основания, които вече бяха изтъкнати в член 2 от предложението на комисията, не се споменава културата като конкретна цел, която да получи подкрепа. Аз вярвам в културния елемент на външната политика. Затова смятам, че е странно, че в член 2 не се споменава конкретно културата. Обмена на културни ценности отразява нашето културно многообразие. Този обмен трябва да е приоритетен и да бъде включен в този член. Ако погледнете 18.3, там където се говори за Еразмус за всички, като програма, не се отчита елемента на съседство. Говори се само за външна политика. Третите страни, които участват в разни споразумения в рамките на ЮНЕСКО, например, трябва да бъдат включени. Следващия оратор. Une fois de plus euh, sur euh, un, aspect euh, qui est celui des politiques régionales. Беше споменат трансграничното сътрудничество в рамките на политиката на съседство. Инструмент, който според мен не е добре познат. Той се отнася до сътрудничеството между гражданските общества и между териториалните общности. И трябва да се използват тези възможности за образованието и културата, да му се даде възможност на гражданските общества да сътрудничат, да градат своите решения дори в случаите, когато отношенията между правителствата и Европейския съюз не са особено лесни. Благодаря. А сега представителят на комисията. Имате ли да добавите нещо? Allora, eh, noi ci segnalano anche Няма да добавяте нищо. Добре. Службата за външна дейност иска ли да добави нещо? Не. Добре тогава. Господин Матула, искате ли вие да кажете нещо? Съвсем накратко. Искам да благодаря на колегите, на господин Мендес Делвали и на Санчес Смит за подкрепата. Не само за моя доклад, но и за идеята да се включи културата там, където и е мястото. Културата може да изиграе своята важна роля. Когато говорим за конвенцията на ЮНЕСКО, това е нещо естествено и се надяваме, че в бъдеще ще се отчете е, този елемент. Госпожа Санчес е, Говори за културната дипломация, говори за възможността на културата да съдейства за развитие на международните отношения. Благодаря на всички за работата и за сътрудничеството. Благодаря, господин Матула. Искам да ви напомня, че становището ще се появи през април, ще гласуваме през май. И така стигаме до точка 8. Онлайн разпространение на аудиовизуални произведения в Европейския съюз. Докладчик е господин Кавада. Вече говорихме по този доклад през януари. Сега колегата ще представи проекто доклада. Относно измененията, крайния срок е 12 април на обяд. Ще гласуваме на 19 юни. Господин Кавада, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми е, колеги, не е нещо лесно е, това изразяване на артистичността. То зависи от економиката, от обществото. Затова трябва да говорим за важността на разпространението на творбите – защото често казваме в нашия парламент, че културата и образованието са важни. Е, индустрията, свързана с културата, с забавленията, представлява работодател. Тя допринася за 2,5% от БВП в Европа. Економическия модел на пазара в тази индустрия се разделя на две различни територии за продажба. Те са структурирани много специфично и там участват различни видове медии. По този начин се установява добър търговски баланс между всички участници в този сектор – Единния пазар се развива и той трябва да създаде нови възможности и перспективи както за потребителите, така и за хората на изкуството, доставчиците на услуги. Политиката на Съюза трябва да си постави за цел да създаде възможности за развитие на този сектор, за да може той да бъде изцяло легален, Съюза трябва да подкрепя съзидателността. Би трябвало да подкрепяме и цифровия сектор. Не трябва да има неравнопоставеност между услугите, които се предоставят онлайн и офлайн. Както комисията каза, повечето от услугите в аудиовизуалния сектор са насочени към националните е, публики и е, са съсредоточени в рамките на една езикова общност. Ако налагаме лицензии. Ще стигнем до монополизация на пазара. Говоря за единни лицензи. По този начин ще има компании, които ще доминират, а малките ще загинат. А малките компании са движещата сила. Използвах няколко идеи като основа на моят доклад и изхождам от а, идеята да се улесни живота на аудиовизуалните услуги. Първо, трябва да се гарантира правната сигурност и правата. На второ място трябва да има равновесие между всички участници в а, сектора трябва да се отчита спецификата на медиите. Има нужда от система за международна идентификация за цифровите творби. Това ще бъде нещо като ДНК за тези творби. Трябва да се уважава ролята на интернет – и необходимостта да се гарантира многообразие и медиен плурализъм. Нека да не забравяме и страната на происход и принципа свързан с страната на происход. Той трябва да се отчита, когато имаме преместване. Имаме нужда от колективни споразумения между авторите, хората на изкуството и агентите. Е, това ще доведе до справедливо възнаграждение, когато творбите се публикуват онлайн. Трябва да се разгледат и различните ставки по ДДС, които се предлагат за съдържание по интернет и не само за съдържание по интернет. Естествено ще имаме дебат, ще отчита всички направени коментари, те ще влязат в доклада, ще се придържаме към графика, който вие описахте, господин председател. Благодаря, господин Кавада. Сега започваме дебата. Господин Морас. Барзо погратуловач. Искам да поздравя господин Кавада за този отличен доклад. Това е доклад, който е събрал на едно място всички основни предизвикателства пред а, дистрибуцията на онлайн продукти на изкуството. Важно е културното съдържание да може да стига до всеки гражданин в Европа в днешния свят. Ясно е, че все още има различни пречки от различен характер, технологични, юридически. Аз искам да благодаря на господин Кавада. Аз съм автор на становището в комисията Юри по този доклад. Тук би трябвало да демонстрираме голяма отговорност. От една страна искаме авторите и творците да получават пропорционално възнаграждение от разпространението на творбите им онлайн. От друга страна, не трябва да забравяме, че в Европа филмите, например, трябва да имат възможност за развитие и за тях да бъдат отделени специални мерки. Финансирането, печалбите, които се получават след пускането на един филм, често са обект на проблеми, когато става въпрос за разпределянето на тези печалби. Авторите би трябвало да могат да получават част от приходите, когато един филм се разпространява по интернет или чрез специални платформи или чрез така наречената възможност видео при поискване. Ние би трябвало да поискаме от комисията да представи конкретни норми за възнаграждаване на авторите като се отчита естествено и поведението и условията за потребителите в различните държави. Искаме комисията да направи едно разумно предложение за възнаграждение на авторите. Искам да подкрепя господин Кавада, който каза, че днес паневропейските лицензии могат да не се окажат ефективни, защото аудиовизуалното изкуство е насочено най-вече към една конкретна нация и към един конкретен език. Така че би трябвало да се запази факултивната система на паневропейски лицензи. Аз подкрепям тази теза. Благодарение на доклада ще дадем тласък на работата на комисията, за да може креативния бизнес и сектор онлайн да стане по-благоприятен за потребителите. Ако погледнем европейската статистика, ще видим, че правим около 1200 филма на година, два пъти повече от тези в САЩ. Само 25% обаче от тези филми са гледани масово. Повече се гледат американски филми. Така че трябва да се подобри достъпа и онлайн до това културно съдържание. Мисля, че нашето предложение в комисията за пилотната програма за онлайн дистрибуция мисля, че това предложение ще доведе до нещо добро. Става въпрос за огромна сума тук, 2 милиона евро. Комисията по култура по този начин ще даде вдъхновение за бъдещи правни разпоредби, които да улеснят а, онлайн разпространението в Европейския съюз. Благодаря още веднъж и много се радвам, че мога да дам позицията на комисията Юри по този доклад. Давам думата на Следващия колега. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Благодаря. Благодаря на господин Кавада за а, проекта доклада. Трябва да кажа обаче, че мисля, че някои неща трябва да се изяснят по-добре. От... Вече е ясно, че се намираме в едно трудна ситуация, тъй като взимаме отношение прямо авторските права, без да знаем на къде искаме да, къде искаме да се развива е, авторското право в е, нашата цифрова епоха. Така че, е, дори да не знаем какви са отговорите, поне трябва да зададем правилните въпроси. Един подобен въпрос, например, е до каква степен управлението на колективните права трябва да бъде взето предвид като една от възможностите и споменато в този доклад. Трябва да анализираме въпроса с паневропейските лицензии и дали те трябва да бъдат задължителни. Аз лично не мисля, че трябва да бъдат задължителни, защото това би значило, правата да станат много по-скъпи. И когато става дума за малките радиоразпръскватели или малките фирми или за по-малките езици, това ще създаде големи затруднения. Примерно, за да предете нещо на латвийски, трябва да искате паневропейски лиценз, но в Испания няма никой, който да разбира латвийски. Значи по този въпрос трябва добре да помислим и да вземем ясна позиция. А, наистина трябва да имаме в случая обслужване на едно гише. И по този въпрос трябва да се помисли и да се спомене нещо в доклада. Не мисля, че може изцяло да избегнем въпроса за това дали е необходима директива за аудиовизуалните услуги където става дума за линейно и нелинейно разпространение на програми. И сега, при настащата конвергенция на технологиите, когато, нали, когато нелинейното разпространение на програми и телевизията все повече се смесват, така че зрителят не може да винаги да каже това, което гледа, дали е линейно или нелинейно примерно когато го гледам на интернет. Не знам въобще дали тази система на разпространение ще оцелее в бъдеще, затова имам сериозни съмнения относно точка 7. Това се отнася и до писмените преводи, където става дума за блокиране на достъпа на онези, които предлагат услуги, за които нямат разрешение. Начина по който текста е преведен на немски, е объркан и лесно може да даде възможност за различни интерпретации. Е, защото достъпът до интернет е от ключово значение и неутралитета в това отношение трябва да бъде осигурен. Не трябва да се впускаме в погрешна посока, когато става дума за неутралността по отношение на мрежата. Трябва да се опитаме обаче да направим нещо по въпрос за нарушаване на авторските права. Аз обаче съм против всякакъв надзор над интернет комуникациите. И когато говорим за правото на самоопределение по отношение на информацията и за информационната свобода, трябва да имаме това предвид. Тоест, този въпрос трябва много внимателно да се обмисли и да бъдем много предпазливи. И тук трябва да се засили и да се отдели повече внимание и на друг въпрос. Трябва да имаме сравнително ефтини и а, прости начини, а, когато става дума за сваляне на материал от интернет. Защото, примерно, имате един американски филм и ако го свалите, ако го източите, така да се каже, това може да направите предимно, ако нямате друг начин да го гледате. Обикновено филмите са на разположение онлайн, но ако не можете да видите филма, тогава ще изберете незаконен начин. Също се отнася и за музиката. Ако искате да чуете някое парче, може би го правите не защото искате да нарушите правата на автора, а защото няма как друга, друга да го чуете и видите видеото и затова го сваляте. Това от интернета това води до незаконни действия, но трябва, значи, да имаме по-добри възможности за абсолютно законно сваляне на нещата, произведената от интернет. Какво да кажем за GSM-ите. Хората са готови да плащат за тях, иначе нямаше да имаме толкова възможности в това отношение. Ако имахме възможност да сваляме от интернета по законен начин произведения, това би довело до намаляване на незаконните действия за сваляне на произведения на изкуството от интернет. Тоест някои неща трябва да се подчертаят по-добре да се изтъкнат, особено когато става дума за авторските права. Знаем колко отдавна чакаме комисията да направи предложение по отношение на бъдещето на авторските права в цифровия свят. Очевидно в този доклад се обръща внимание на някои аспекти на този въпрос. И конвергенцията на техническите средства е въпрос, който е много важен и директивата за аудиовизуалните технически услуги има отношение към този въпрос. Разпространителите на публичните разпространители на радио и телевизионни програми, примерно се предвижда те да бъдат да остават на разположение само 7 дни и след това да бъдат сваляни. Това е абсолютна глупост а, когато тези неща се предлагат срещу заплащане. Обаче трябва да се каже, че този материал вече е финансиран било чрез а, таксите за телевизор, било чрез автор, заплащане на авторските права и не трябва да се плаща втори път. Трябва, че трябва много да помислим добре, когато става дума за аудиовизуалните произведения на изкуството и за свързаните с тях, свързаните с тях авторски права. Сега, господин Шах. Господин Шах, извинявайте. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика, благодаря на колегите, които говориха до сега. Напълно съм съгласна, че не е необходимо да имаме обслужване на едно гише по този въпрос в Европа. Въпроса с авторските права вреди на нашата конкурентоспособност, вреди на нашите потребители, вреди на всички. Това е свързано с разпространението на произведения онлайн, аудиовизуални произведения. Време е през 21 век да направим нещо по този въпрос, защото системата на управление на тези процеси е толкова остаряла, че е направо вредна. Искам да спомена някои въпроси съвсем конкретно във връзка с проекта, който ни се предлага. В осми абзац казва се, че има огромни предизвикателства, ми че разбира се, че има предизвикателства, но трябва да се запитаме каква е ролята на политиците, на законодателите и какво ще бъде влиянието на пазара. И мисля, че някои промислени а, сектори, които се чувстват заплашени от предизвикателствата, трябва да се научат да бъдат по-новаторски в действията си. А, необходимо е уреждане на авторските права, които защитават и поощряват творците. Тук е необходима реформа отдавна е необходима и някои колеги споменаха това. Не трябва да оставяме е, замръзнали в статуквото и трябва да се каже, че често не разбираме с е, а, дигиталната ера някои от участниците в този процес, които се търсиха помощ при разпространението на своите произведения обаче няма да имат подобна нужда. Свободният пазар няма да навреди нито на творците, нито на потребителите. То е просто едно здравословно развитие на нещата. Необходимо е по, отношение на управлението на фирмите да се увеличи прозрачността и по-доброто управление. Необходимо е да се насърчават ефективни структури нови структури, вместо просто да се взираме в старата система. Абзац Q, където хронологията изисква общ баланс в аудиовизуалният сектор и предварително финансиране на филмови продукции. Не мисля, че а, а, а, трябва да се поощряват посредниците във всички случаи. Може би в някои случаи, когато става дума за монополи, това е необходимо. Но този начин на разпространение вероятно няма да бъде най-уместният. Запазването на този метод на релиз Windows едва ли е най-доброто решение било в правно, било в друго отношение. значи, тези релиз windows, т.е. тези периоди, в които едно произведение ще бъде предоставено на разположение, трябва да бъдат по-гъвкави. Става дума, че това е политическо решение, но то не би трябвало да бъде такова, това трябва да е бизнес решение. Не трябва да объркваме ролята на бизнеса и на политиката в развитието на сектора. Другия ми въпрос се отнася с пункт 11. как да се осигури разумно а, възнаграждение на авторите. Това е междуотраслово споразумение между продуценти и автори а, и други, но това не са всички възможности и аз бих казала, че трябва много внимателно да анализираме онова, което политическите и правни споразумения могат да постигнат и какво трябва да се остави на пазара, като действаме колкото може по-амбициозно ако искате ваше, съдържанието, което предлагате, културното предлагате да бъде достъпно за европейските зрители и потребители в целия свят. За да може да, да се постигне това, хората трябва да знаят какво предлагаме и по този начин ще се повиши нашата конкурентоспособност. И тук може още доста да се направи, за да се отразят и тези съображения в проекта доклада. А сега вас, заместник председателят Биски. Благодаря, а, господин председател. В стария свят на аналоговите а, медии а, техният дял беше 20%, новите цифрови средства са само 2% но това ще се промени много бързо и много скоро. Ако говорим за проучването на аудиовизуалния пазар, трябва да кажем, че малките творчески продуценти, които произвеждат аудиовизуални материали, много често се подчиняват на диктата на големите фирми. А правата за разпространение онлайн в повечето случаи не носят допълнителни приходи за творците. Много малки предприятия по тази причина се обединяват и създават свои онлайн, онлайн платформи – за своите аудиовизуални произведения. Когато става дума за компании, които произвеждат аудиовизуални материали, трябва да се вземат предвид условията, в които те действат. А създаването на подобни онлайн платформи е в интерес на потребителите. Не трябва да се разглежда като заплаха или като някакъв риск по отношение на творците и на производителите. Те трябва да могат да функционират в условията на сегашната революция. Тоест, за законите за авторските права трябва да се актуализират, за да отговорят на изискванията на новата цифрова ера, а, а пък произведенията да бъдат достъпни онлайн. Искам да благодаря на господин Кавада за неговата работа, защото наистина въпросът е много пространен, много широк и той е успял да го обхване доста изчерпателно. А когато говорим за единен цифров пазар и гаранциите за авторските права, трябва да се каже, че е необходимо законите за авторските права да бъдат актуализирани, за да отговорят на сегашната бързо променяща се реалност. Не можете да останат такива, каквито бяха до сега. Ще ви дам един пример. Един мой приятел ми каза, когато автомобилът замести конските файтони, се въведаха а, нови правилници за движение – и колите вече не трябваше да се подчиняват на законите, които управляваха движението на файтоните и каруците. А, това въжи и сега. Особено когато става дума за тази инспекционна система в Германия, например, бяха, беше, отмене, беше отменена тайната на кореспонденцията и това доведе до сериозни проблеми. Говорим, господин Кавада, говорим е за платен, за платформи, за платен достъп, достъп до а, произведенията. Но как ще стане това? Например, в Германия мнозинството а, потребители са против блокирането на достъпа а, до интернет и до произведения, които са там, защото това е трудно да се контролира. Много пъти услугите онлайн не се придържат към това, което е абсолютно необходимо, а събират допълнителна информация за потребителите. Трябва да насърчаваме младите да участват активно в създаването на подобни творби. А това сега в века на интернет е възможно и това е една от най-положителните му страни. Благодаря сега господин Кларк. Госпожа Кларк. Знаеме, че културната и творческата част на населението в Европейския съюз привнася много елементи в развитието. Но трябва да се създаде онази платформа, която да помогне за производството, създаването на нискобюджетни филми и на а, други а, творби, които могат да бъдат лесно достъпни. Ето защо аз приветствам а, доклада на господин Кавада, защото той предлага някои отговори на всички тези предизвикателства. Системите за а, микроплащания биха могли да бъдат а, запазени, а, когато става въпрос за а, повишаване на правната сигурност. Тогава ще могат тези, макар и малки суми, да бъдат използвани а, за творчество. Но ние трябва да се справим и с проблема на, с, с пиратството, а защото а не законното ползване на творбите нанася удар върху творците. Има специфични предизвикателства, но паневропейски Европейският лиценз може да предизвика а, много големи затруднения за поредица от специфични малки и средни предприятия. А, свободата а, за, на договаряне също обаче трябва да бъде а, съблюдавана. Изключително важно е да има лицензи, да има правила, за да могат а, творците и малките предприятия да запазят своята позиция и да имат гарантирани приходи. Разбира се, и по защитата на аудиовизуалните творби трябва да се каже. Да, наистина трябва да бъдем много внимателни. А, защото институции като Британския филмов институт а, има в, а, във всички държави членки и те трябва да бъдат подпомогнати в изпълнение и на тази функция. Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа Фаен. Да, благодаря много. Искам да благодаря на господин Кавада, защото това е много голяма и сериозна тема и той я представя по много добър структуриран начин. Има много аспекти по всеки един елемент от този доклад, наистина. Комисията работи по нови инициативи, дава нови предложения в много от сферите, които са обхванати тук. И те са взаимосвързани помежду си. Ето защо трябва да ги разглеждаме а, едновременно като взаимосвързани. фирмите, компаниите, които се занимават с авторски права, а, са един неотделим елемент от цялостния творчески процес и реализация, но трябва да бъдат разглеждани сериозно нещата. Авторското право и неговата защита не трябва да бъде отделено. Всичко това трябва да бъде разглеждано в пакет. и за Разбира се, че разглеждането на толкова много теми не е лесно, но те наистина са много близки, много тясно взаимосвързани. Наистина е изключително важно да създадем една система, една подходяща система за защита на а, правата и в същото време за оценка на а, таксите, които се въвеждат, за да се плащат за приползване. но трябва да се разглеждат правните аспекти именно на тези такси. Има платформи, а, които предоставят възможност за некоректно, незаконно използване на творби. Въпрос е дали изобщо такива платформи ми трябва да са в интернет. в интернет е, има много неща, които трябва да намерим начин да махнем, да затворим, поне на а, европейска база, а, да формулираме една инициатива и след това да а, преминем и в международен мащаб. В целия свят се а, практикуват нелегални, незаконни източвания а, и ние не трябва да накажем нещастното дете, което от собствения си компютър вкъщи си източва нещо, а на, трябва да накажем онези, които са направили възможно източването. Е, трябва да подхождаме към причината, основната причина. Дали да кажем да не позволяваме достъп на децата до такива а, неща в интернет или изобщо да направим така, че тях да ги няма в интернет. Има незаконно предлагани услуги, които дават лесен достъп до какво ли не. Още нещо много важно. Трябва да намерим финансирането за онези хора, които създават творбите, а не само copy and paste да използват, а да компилират от няколко произведения. И по този начин само можем да постигнем разнообразието, което търсим – спонсорството е много важно, а за да окоръжаваме и създаването на нови по съдържание творби. Творците а, са хора, които трябва да могат да живеят, а, разчитайки на приходите си от своите творби. Трудно е като се има предвид, че националните граници и езиковите различия а, създават естествени ограничения за популяризацията на някои видове творби, но трябва да можем да направим необходимото а, онлайн достъпа да е възможен за всички до големите творби, до а, стойностните неща. Това разбира се е много комплексно, а може би ще трябва да има някакви централизирани точки за достъп, на някакво вид обслужване на едно гише в общо мащаб – да има все пак човек гаранция, че има място, откъдето законно може да достигне до някакви творби. Да, благодаря. Последният оратор има думата. Да, благодаря, господин председател. Поздравления за отличния доклад, господин Кавала. Много неща вече бяха казани и с повечето от тях съм съгласен, но две-три бележки бих искал да направя по отношение на а, обслужването на едно а, гише, а, една, една точка за достъп и така нататък. Това мисля, че а, са основните предизвикателства. Достъп до а, законните творби, т.е. законен достъп до творбите. Онлайн, интернет предоставят а, много лесен достъп до незаконни вебсайтове, които ви дават възможност да източвате, да сваляте какво ли не. И това е много по-лесно, отколкото да се намери законен такъв сайт примера с Обединеното кралство е следния. Миналата година а, през изминалата година мога да кажа само, че намаляха значително незаконните източвания а, в, срав... а, в сравнение с предишния период, защото бяха предоставени законни места, откъдето да се а, осъществи достъп до дадено произведение. А, това високостойностно съдържание а, трябва да бъде предоставен начин, ако искаме да се преборим с нелегалното източване. И така, а, легалните платформи, законовите платформи трябва да бъдат национално достъпни. А, е, разбира се, има регионални а, предпочитания, местни предпочитания, но трябва да постигнем един реално функциониращ онлайн пазар на творби в Европейския съюз. Ние трябва да помислим за хармонизирано авторско право и съответните сертификати за това ако искаме да постигнем целта. Доста колеги споменаха за обслужването на едно бюро или поне намаляване на процедурите за а, а, а, получаване на права. Но това е много важно. Добре функциониращите системи, като например разширените колективни лицензии, са нещо полезно. Те съществуват вече в скандинавските страни. Доста колеги са съгласни по този въпрос е, и мисля, че ние трябва да окажем натиск именно тук. А, и накрая, господин Кавада, в точка 14 вие подчертахте, че а, трябва да се намали а, ДДС ставката, а, за да а, се намали това пиратство. Ние ви поддържаме 100%. Благодаря. Грация. Благодаря. Генерална дирекция вътрешен пазар. Госпожа Дорби, искате ли да кажете нещо? Не? От а, Генерална дирекция образование и култура госпожа Джой. Комисията май стъчкува днес. Жуи, господин Жуи. Euh, euh, Благодаря. Какво мога да кажа от името на Генерална дирекция образование и култура? Смятам, че проектът доклада е добре балансиран. Взима предвид различните аспекти на проблема и разпростран... на разпространението онлайн на аудиовизуални материали. Въпросът е за авторството. и защитата на културното многообразие. Всичко това е взето предвид в доклада. И мисля, че би било полезно да се настоява не само за опазване на културното наследство или на кино, кинематографското наследство по-конкретно, но да се види какво конкретно се предлага и какво може да бъде гледано фактически по законен път от гражданите. Тези закони предложения трябва да се подкрепят и, и развиват. През последните години станахме свидетели на увеличаване в геометрична прогресия на законните предложения за ползване на аудиовизуални произведения. Трудно е профилирането възоснова на европейска платформа. Говоря за платформи като Nubi и други. Много трудно е да ги свържеме с световни платформи, като iTunes, Netflix и така нататък. Значи съществуват условия, съществува една законна среда, включително и държавната помощ, която улеснява работата на европейските платформи, които предлагат аудиовизуални материали. Важно е също така да се подчертае значението на ефективното прилагане на директивата за обслужване на аудиовизуалните медии, на услугите на аудиовизуалните медии. И колегите, които се занимават с тази директива, ще вземат това предвид. Необходимо е страните членки да приемат ефективни мерки, за да може за платформите за видео по поискване да се наложи на онези, които действат в тази област в Европа, да използват европейски произведения в по-голяма степен. Има а, един документ, който още не е публикуван, но който в скоро време ще ви стане известен. А, е, съществува консорциум, който провежда проучване на този въпрос. Какви са най-ефективните начини да се изпълнат тези изисквания на директивата, като се поощри използването на европейски произведения? Тъй като Европейския парламент гласува за една подготвителна мярка за тази цел, Необходимо е да се изпитват нови начини за пускане на пазара на филми. Те да могат да бъдат предоставени на зрителите в различни части на Европа. Но трябва да се опитат как ще действа това, да може, примерно, в различни страни и на различни платформи едновременно да се пусне един филм. Имаме 2 е, милиона евро за тази цел и е, през април ще публикуваме е, материал по този въпрос. Общо дето смятаме, че проектът докладът е отличен. Това е което всичко, всичко което имам да кажа. Може би колегата ми има нещо да добави. само нещо по-конкретно. Е, вие представихте позицията на комисията, така ли, за да разберем с какъв статут беше вашето изказване? Je pense que je pense que c'est une position euh, équilibrée évidemment. Е, е, очевидно докладът е добре балансиран, има някои нюанси. Вече чухте част от мнението на генералната дирекция. Обръщам се към колегите, които работят в областта на образованието. Трябва да кажа, че има и други аспекти, които трябва да бъдат подчертани. Всъщност. Трудно положение, защото Генерална дирекция Пазар е водеща в това отношение. Благодаря. Не съм сигурен, че много раз, добре разбрах всичко, което казахте, но във всички случаи благодаря ви за изказването. Е, интересно е да знаем какво точно е позицията на е, становището на комисията по този въпрос. А сега ще дам думата на господин Кавада, докладчика, за да приключи този дебат. Благодаря, ако добре разбирам, вие ме насърчавате да продължа нататък работата, която съм започнал. А, а, ако говориме за един а, а, хор, а, да продължа, а, да продължа така, полифонич, полифоничният аспект на тази работа. Но а, искам да благодаря на всички дами и господа, колеги, които участваха в този дебат, които допренесаха много с въпросите, които повдигнаха. И това доказва едно, че опитваме се да стигнем до една оригинална позиция. Значи необходима ни е ефективна работа. Не е нужда да правим закони, които ще бъдат хвърлени в кочето. Затова е необходим реализъм. Това първо. Второ, не трябва да се опитваме да свършим работата на различните участници в тази верига на производството и творчеството. Трябва да помислим като политици, в най-благородния смисъл на това понятието, за да може да създадем ни рамки, от една страна в полза на твор, творчеството и естествено и в полза на потребителя. Ще напомня нещо много простичко, че свободата за достъпа а, чрез новите технически средства, такива като интернет, има отношение към разпространението, а не към творчеството. А, няма, разбира се, жива култура без економика. Имаме от една страна американският модел, който разчита изцяло на пазара а, за създаване на а, произвествия, но както показват а, фестивалите Sundance и други а, американските творци, най-напредничавите от тях, завиждат на европейската система, която предлага различни форми, различни цени, различни начини на субсидиране и финансиране на произведенията. И до толкова, доколкото Европейския съюз е едно обединение на многообразни а, култури, а, трябва да приемем тези рамки, които позволяват на това многообразие да съществува, да съществуват и малките, и големите и желанието за организиране на економиката да не объркваме с достъпа, нещо, което няма нищо общо с едно с друго. Защото в никакъв случай не искаме да ползваме само културни продукти, които идват от монополистки производители от Америка. Трябва да дадем малко кислород и на малките, и на всички останали в Европа, които искат да произвеждат културни артефакти. И нещо, което каза госпожа Камавер. Нещо, което мисля е доста авангардна мисъл. Трябва един ден да погледнем по-внимателно каква е нашето законодателство, по, какво е нашето законодателство по отношение на медиите. Защото е, някои от е, законите са, е, са прияти, не взимат преди това, че едни и същи произведения се разпространяват по различни начини, чрез различни медии. И последното, което ще спомена, е следното. Няма да отговарям подробно на всички въпроси, тъй като ще продължим да разговаряме как да подобрим по-нататък доклада във връзка с всичко това, което казахте. Но трябва да кажа, че съм доста предпазлив по така, относно така наречените опити така, за така наречено упростяване. В, в, в моята страна, в, в Европа, съм бил начало на голяма а, кинематографска а, а, компания – и трябва да кажа, че не може едновременно и да пишете сценарии, и да търсите пари за финансиране, и да отидете да търсите артисти и така нататък. Има си хора за всичко. Говори се, говори се за тези прозорци, за тези е, срокове, в които може да се разпространява едно произведение. Защото ако сложите на пазара едновременно един филм и в киното, и в кинозалите, и а, е, а, е, по телевизията, едва ли това ще е най-доброто решение. Значи не сме намерили още начина да, за достъп на големите кинематографски творби и чрез интернет и чрез другите медии, с които разполагаме. С голямо удоволствие присъствам на заседанията в тази зала. Виждам желанието за защитата на аудиовизуалните творби. И, и е, въпросът е особено важен, на всички ни е при сърце. Трябва да намерим начин в доклада да подчертаем, разбира се, като внесем измененията, които ще бъдат резултат на нашата дискусия, но трябва да подчертаем, че това, за което говорим, не може. Културата не може да се продължава да се разглежда като нещо, като някаква, нещо вторично, като някакъв придатък. Трябва да имаме една европейска система, защото когато европейското обществено мнение много пъти върви срещу европейското изграждане, европейското строителство, аудиовизуалните творби могат да ни помогнат да поправим, да коригираме това отношение, понякога реакционно, което на някои места виждаме, че преобладава в Европа. Тоест, трябва да използваме всичко, което би могло да улесни да поощри а, европейската, а, европейското културно творчество. А, защото има някои страни, които в момента са а, жертва на а, така една доста бурна а, а, реакция. Пак ще кажа, а, а, факта, че става дума за субсидиарност, когато се решават културните въпроси, не значи, че ние не можем да предприемем една решителна културна офанзива на европейско равнище. Благодаря, господин Кавада. Искам да напомня на всички вас, че крайният срок за изменение е 12 април, 12 часа на обяд. Ще гласуваме на 19 юни. Точка 9. Последната за тази сутрин. Харта на Европейския съюз. Норми за свободата на медиите в Европа. Сигурен съм, че помните предисторията на това досие. Тя е доста дълга. Комисията Либе е водеща. Имаше един първоначален доклад по отношение на свободата на медиите. Комисията по култура успори тази водеща роля, тъй като ние сметнахме, че това е в нашите правомощия, ние отговаряме за аудиовизуалните услуги. Имаме правни основания, по които имаше спор. В крайна сметка комисията Либе получи зелена светлина. Госпожа Рената Вебер е докладчик. Нашата комисия има становище от страна на господин Мигалски. Той ще представи становището. Ще гласуваме през май, 12 април, 12 часа на обяд е крайния срок за внасяне на изменения. Господин Мигалски, благодаря господин председател, тъй като нямаме кой знае колко време, ще се опитаме опитам да бъда съвсем кратък. В моя документ има 4 параграфа. Накратко ще ги представя. В първия бих искал Европейския съюз да задълбочи ролята на свободните и независими медии. Ние трябва да подчертаем, че медиите трябва да са както свободни, така и независими. Това е първата ми теза. На второ място, най-важно да се почетае ролята на обществените медии. С цялото ми уважение към частните медии и тяхната роля за образованието и културата, обществените медии тук имат по-важна роля и аз си мисля, че ние трябва да ги подкрепяме и те трябва да бъдат като основа за пазара на медии, естествено в сътрудничество с частните средства за масова информация. На трето място и тук правя връзка с доклада на господин Кавада, се подчертава, че трябва да има свобода на интернет и медиите в интернет, както и че би трябвало да се създадат разпоредби относно информацията в интернет. Това е общо взето по същество. Благодаря ви и изчаквам с нетърпение вашите коментари и бележки. Благодаря. Господин Мендес Девале. Благодаря, господин председател. Нека да ви напомня колко съществена е тази тема и колко чувствителна по своя характер. Естествено е, че обществата са свободни тогава, когато медиите са свободни и когато те могат да представляват цяла палитра от гледни точки. Парламентът е имал различни резолюции по тази тема в миналото. Аз е, искам да благодаря на господин Мигалски. Средствата за масова информация в Съюза представляват интерес за всички членове на парламента. Аз мисля, че това становище може да демонстрира по-голяма амбиция, когато става въпрос за ролята на Съюза за насърчаване на плурализма и свободата в нашите страни членки. Комисията би трябвало да играе по-голяма роля. Особено ако погледнем страните кандидатки, нейната роля може да стане по-видима. Когато тези страни се присъединяват, пред тях трябва да има установени високи стандарти. Трябва да призовем комисията да подкрепя плурализма и медиите и в страни извън Съюза, където диктатурите просто пречат на плурализма. Имаме заглавие, което казва стандарти за свобода в Съюза. Мисля, че ние трябва да говорим и за стандарти извън а, Съюза и това трябва да се включи в доклада малко по-надолу. Следващия оратор. Да, аз мога да подкрепя казаното. Първия параграф е основателен, но не му е мястото тук. Защото ние би трябвало да видим как можем да използваме европейски стандарти за гарантиране на свободата на медиите. Аз мисля, че не това е мястото за повдигане на този въпрос. Ние общо взето проявяваме приятелски отношения помежду си в комисията, но трябва да заявя, че съм много разочарован от настоящото предложение – Имало е предишни доклади, където сме разглеждали медийния плурализъм и свобода. Сещам се за доклада на господин Белет. Там обсъждахме частното радио разпръскване и общественото такова. Имаше доклад относно свободата на журналистите. Когато говорим за европейски стандарти по отношение на свободата на медиите. Но то трябва да видим как да се гарантира тази свобода на пресата, например. До всички държави членки трябва да се гарантира тази свобода и съответно трябва да видим как да попречим на държавите членки да ограничат многообразието на медиите? Как да гарантираме, че журналистите са свободни в тези страни? И още нещо, което трябва да е в основа на всички разисквания. То беше част от доклада на господин Белет. Това е Амстердамския протокол. Казахме, че държавите членки могат да определят разпоредбите, свързани с различните радиоразпръскващи организации и те трябва да определят и наказанията за тези организации. Нещо подобно трябва да се предвиди и тук. Трябва естествено да има една обща основа в Европа. Нека да погледнем и съдържанието. Ще трябва да разгледаме съдържанието в медиите, както и концентрацията на средства за масова информация, как можем да гарантираме, освен това, че журналистите ще работят свободно, независимо от държавите членки. Всички тези елементи трябва да бъдат включени. трябва да говорим само за една свобода в цяла Европа, трябва да говорим за минималните стандарти. Благодаря, господин Белет. Благодаря, господин председател. Както каза госпожа Камеверт, трябва да се позовем на резолюцията, която приехме с голямо мнозинство в парламента преди около година – резолюция относно системата Джул. Трябва да има равновесие между публичните и частните медии. Трябва да има медиен плурализъм, балансиран медиен плурализъм. И това трябва да се опише в доклада. Обществените медии трябва да могат да работят в независима среда. Ние направихме проучване, посетихме някои обществени медии в Източна Европа, стана ясно, че има натиск от страна на правителствата, бюджетен натиск, и ето защо за тези обществени медии е трудно да работят независимо. Нещо подобно трябва да се спомене в доклада. Аз не съм тук като глашатай за интересите на обществените медии, но е, те са важни и трябва да бъдат зачитани. Тяхната свобода трябва да бъде зачитана. По отношение на кандидат страните членки, както и във връзка с държавите, които вече са членки, трябва да се напомни, че те са приели принципи за независимостта на медиите, на различните средства за масова информация. След като тези страни са дали своето съгласие, не могат да забравят своите обещания. Трябва да им го напомним. В точка 2 трябва да гарантираме, че обществените медии няма да останат на заден план. Говорихме вече за Амстердамския протокол. Госпожа Камевер спомена субсидиарността. Има насоки, ясни насоки за това каква е ролята на обществените медии и се отчита принципа на субсидиарността. Частните медии. Естествено, че те са важни за плурализма. Има частни медийни групи, понякога индивиди, те имат а, своите интереси. Аз съм работил в новинарския сектор в продължение на години. Знам какво представлява той. Трябва да има някакъв вид закрила, някакъв вид етичен кодекс. Редакторите трябва да могат да работят независимо от а, управлението на компанията, независимо дали тя е обществена или частна. Знам, че не може напълно да се защитят журналистите, но ако искаме да има минимални стандарти, то трябва да се напише нещо подобно. По отношение на частните медии възниква проблема с медийната концентрация. Силни медийни компании Ако погледнете Америка нещата са малко по-различни. Това се казва и в доклада на господин Кавада. Имаме поставено ударение върху националните пазари. Дори да се свеждат дейностите на тези медии само до една определена езикова общност. Искам да разбера какво прави комисията. Ще има ли някакъв доклад? Ще има ли цялостен или междинен доклад? Знам, че има група на високо ниво. И в заключение. Инструмента за наблюдение на медийния плурализъм. Той беше създаден от комисията преди 2-3 години. Много интересен е той. Нещо като математически модел. Той може да се използва за оценка на медийния плурализъм в Европа и в държавите членки. Ако използвате този инструмент, получавате нещо като цифра за плурализма. Защо да не го използваме този инструмент? Той е свободен за използване на лице, добре ще да се използва. Благодаря. Господин Кавада. Merci, monsieur président. Je vais être rapide compte tenu de... Благодаря, а, а, господин председател. Има нещо интересно Иронично бих казала, че днес говорим за медиите в Европейския съюз. В, в, в историята на европейското строителство, било в Италия пред няколко години, било в Унгария в момента, пък и за някои други страни, а, дори начина по който се избират ръководителите във Франция, има въпроси, които си струва да бъдат обсъдени. А, медиите е, трябва да бъдат е, разглеждани като основен елемент в правата на индивида. И за да постигнем това, трябва баланс да се намери. Съгласен съм с тези, които казаха, че е необходимо днес да възстановим функцията на публичните медии. Частните медии се развиха по един забележителен начин, но публичните медии имат нужда да бъдат съживени. И това е наш демократичен дълг. А, докато едните частните правят спектакли а, и печелят пари, другите са длъжни да доведат информацията до широката общественост, без да мислят за печалба. А, значи, нека приемем един а, текст, а, без а, да се съобразяваме с а, а, ова или а, едно или друго, което а, се опитаме да завърлим всички интереси. Като журналист и като а, а, човек, който е работил в тази област, трябва да кажа, че трябва да обърнем внимание на економическият аспект. Примерно, пети канал във Франция, където няма достатъчно предлагане, абсолютно необходимо е да запазим финансирането на публичните канали. Трябва да има една едно справедливо разпределение между частните и обществените канали. Нещо равновесие, което е нарушено. А също така има и юридически мерки. С удивление установявам, че в повечето страни членки, с много страни членки, които са подписали хартата хартата за основните права, правят стъпки, които безспорно не, не са приемли по отношение на свободата на журналиста и свободата на пресата, например. Тези въпроси са много сериозни. Искам да повторя още един път, че субсидиарността, принципът за субсидиарност не може да извини подобни неприемливи мерки в едни или други страни тъй като а, някой като че ли не им е приятно това, което техните медии казват. Не трябва да се смесва държ... правителствената пропаганда с нашата обща отговорност за запазване на правата на медиите. Благодаря. Благодаря. Заместник председател Льоки Гора. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко мисля, че Дебата е интересен. Радвам се, че има толкова много колеги в комисията, които проявяват интерес към тази тема. Тя и мен ме интересува. Аз подкрепям до голяма степен казаното, особено по отношение на обществените услуги. Аз мисля, че ние трябва да подчертаем този елемент в становището трябва да се подчертаят заключенията, които вече бяха приети в много различни доклади в парламента. Аз подкрепям господин Кавада и господин Белет, когато те казват, че би трябвало да вдъхнем живот на обществените медии, защото те носят основната отговорност и те трябва да гарантират истинска, качествена, независима журналистика. Така че аз си мисля, че трябва по някакъв начин да гарантираме финансирането за тези медии. И тук говоря за модели на публично финансиране. Финансиране, което може да дойде от нашите собствени редици. Много критики се отправят в обществените медии, въпреки това ние можем да ги подпомогнем а, чрез бюджетите има модели на публично бюджетно финансиране и те трябва да се използват. Аз мисля, че трябва да използваме възможността и да видим как можем да създадем финансиране за качествена трансгранична журналистика, да видим каква може да е ролята на комисията тук. Е, господин Кавадас право каза, че трябва да се гарантира абсолютната свобода и е, защитата на честността и на журналистите. Комисията трябва да гарантира някакъв е, модел за финансиране, който да включва свободата на журналистите и журналистите трябва да имат възможност да организират сами този модел. Това ще доведе до е реална свобода и е, историята ще отбележи в крайна сметка, че ние сме сътрудничали за създаването на истинска независима журналистика в Европа. Това е моята позиция. Благодаря. Благодаря. Господин заместник-председател, последния оратор, господин Токеш. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много интересен дебат и се радвам, че мога да участвам. Всички знаят, че в Европа се правят медийни кампании относно медийната свобода в Унгария. В тази връзка искам да кажа, че е важно да се гарантира свободата на медиите. Искам да кажа, че има голяма доза неразбиране и недоразумение относно това, което се случва в Унгария. Хората като че ли не осъзнават, че в Унгария след падането на комунизма се появи независима власт в а, социално либералната преса на Унгария след падането на комунизма циркулират идеи и интереси, е, които пречат на приключването на демократичния процес. На Запад нещата са полярни, черно-бели в представите, а в Унгария те са малко по-различни. Е, в действителност не може да се отиде към краен либерализъм възоснова на свободата на словото. Трябва да се разгледа ситуацията в тези страни, които са били в комунистически диктатури. Ако погледнете Унгария, Румъния, ще видите, че има економически сили, които слагат в малкия си джоб медиите, просто ги манипулират. Съответно, гражданите на Румъния са манипулирани. Много е трудно да се говори за истинска свобода в Румъния. В тези страни ситуацията не е черно-бяла, както казах, и трябва по някакъв начин да се справим с е, този медиен терор, който може да съществува в някои страни, просто защото е, се призовава към свобода и възоснова на този призив, като че ли е позволено всичко. Благодаря, господин Токеш. Комисията, искате ли да кажете нещо? Yes, thank you. Um... Да, благодаря, господин председател. Както вече беше казано, поредица от действия съпътстват това, което се случва тук в парламента и което е в сърцето и на комисията, именно да се подкрепи свободата на медиите в Европа. Група на високо равнище е, работи и тя се председателства от бившият президент на Латвия. Създаде се през октомври миналата година, вече три пъти заседава и ще се срещне още пет пъти. И ние разглеждаме а, всички или много, много от заплахите, а, които застрашават свободата на медиите в Европа. Задачата е да се направят препоръки към всички участници а, в процеса а, по защитата на медиите, свободата на медиите, а именно не само европейските институции, но и правителствата на държавите членки. Независимостта на медиите може да бъде осигурена само чрез уточняване на а, правото на собственост, правото на независимост и подходящо финансиране. Щеше да е добре работната група на високо равнище да може да поработи по-дълго, но по предвиждания трябваше в едногодишен срок да се подготви този доклад от групата и най-вероятно ще се удължи срока, а, а за първата година ще остане един средносрочен доклад, който ще трябва да се а, изработи. Ние а, подкрепяме създаването а, на един център за защита свободата на медиите в а, ш, университета, Европейския университет Шуман. А, защото е изключително важно да има не само идеи, но да има и инструменти за постигането на свободата или запазване свободата на медиите бяха оповенати новите е, медии, новите медийни продукти и някои а, е, нарушения на, прав... на свободата на медиите, особено по отношение на пресата. Доста предложения бяха направени. Имам само нещо да кажа в тази връзка. Подчертава се образователната и културна функция на публичните медии. Моите идеи, моето предложение е във връзка с това, че културата и образованието допълват, а биват допълвани от медиите и те взаимно си влияят положително. Тук обаче се говореше не за функцията обществена услуга, а за комерциалната страна. Но това мисля, че е една малка грешка, която може да се оправи лесно. Благодаря. Благодаря на комисията. докладчика има ли нещо да каже? Съвсем накратко, благодаря господин председател. В повечето от вашите коментари аз а, видях три неща, които се, отчерт, се очертаваха и аз а, ще ги погледна отново при финализирането на доклада имам право само на 1800 думи, така че едва ли мога да направя особено много повече, но това може да се превърне в база за бъдещата ни работа. Накратко отговор на въпроса на комисията. Моето намерение беше да се разбере, че публичните медии понякога имат и комерциална търговска дейност, като например рекламите. И това трябва да бъде като функция само като допълнение, така подкрепяща дейност, защото публичните, обществените медии трябва трябва ако изобщо а, генерират някакви приходи, това да бъде една странична дейност, защото основната е функция е да правят промоция на културата, образованието в национален и международен мащаб. Благодаря. Само да, господин Мигалски, само да ви благодаря, да ви напомня, 12 април на обяд е крайния срок за внасене на предложения. Днес в 3 часа ще имаме публично изслушване, определяне на бъдещата програма на ЕСЕ за образование на младеща, а в, 7.40, а в 5.45 ще бъде координаторското заседание.